вчерашното заседание. Ако няма възражение, протоколите се приемат. Първата точка от дневния ред доклад на госпожа Инес Аляла Сандър, трансграничен обмен на информацията относно пътно-транспортни нарушения. Сега давам 4 минути на докладчика, за да представи своя доклад госпожа Яла Сандърс. Благодаря, госпожо председател. Аз съм доста раз, раз, развълнувана, тъй като днес в пленарна зала ще разгледаме един проблем, едно досие, което, по което работиме много отдавна и а, краят ще бъде успешен. През 2008 година, по време на френското председателство, направихме първото предложение в този смисъл, като целта беше да се прекрати с дискриминацията на нарушителите на правилата по пътищата. Става дума за едно трансграничен, един трансграничен проблем, като целта е да се намали броя на пътно-транспортните происшествия и броя на жертвите. През 2008 година започнахме процедура, която която взехме предвид мненията на различните асоциации, на жертви, различните пътни органи и пътни асоциации, като целта беше нарушителите да бъдат на нарушителите да бъде търсена отговорност и да им се наложат санкции в родната им страна. Но тогава съвета, нито съвета, нито комисията подкрепиха идеята на парламента и до 2011 година не можахме да направиме нищо. Обаче под, по време на белгийското председателство отново започнахме работата по това досие, като правното основание тогава беше полицейското сътрудничество. Целта беше наистина да се намалят пътно-транспортните происшествия. Впоследствие обаче а, а, вече проблема бе на друго правно основание, без обаче Обединеното кралство, Ирландия и Дания. През ноември 2013 година разполагахме с инструмент, който трябваше да бъде транспониран от различните държави членки. През май 2014 година Съда на Европейските общности излезе с е, решение, като относно правното основание. Правното основание трябваше да бъде безопасността по пътищата. Това беше предложението на парламента. И тъй като решението на съда трябваше да се вземе предвид, Същевременно е, съдът на европейските общности разреши един преходен е, период, нещо, което беше много целесообразно и много полезно. Е, аз бих, бих искала да се обърна към госпожа комисара и да ви попитам следното. Парламента не можа да преразгледа и да въведе необходимите промени в директивите, директивата. За това, госпожо комисар, бих ви приканила да направите или да поискате да бъде направена оценка на приложението и да излеземе с заключение. Дължим го на жертвите на пътно-транспортни происшествия, дължим го на европейските граждани, за да имат наистина чувството, че Европа ги защитава и ще направи всичко възможно да има по-малко происшествия по пътя. Сега давам думата на комисар Булц. Имате думата, госпожо. Президент. Госпожо председател, уважаеми депутати, от името на комисията искам да благодаря на членовете на Европейския парламент и по-специално на докладчика госпожа Аяла Сендер за бързото разглеждане на това предложение и за приключването на доклада в сроковете определени от съда. Това е великолепен пример за това как добре може да протича сътрудничеството между нашите институции и как това добро сътрудничество води до бързи и видими резултати. Комисията се радва, че е, се занимахте с този въпрос, който подигна съда и също, че успяхме да се придържаме към принципите на първоначалната директива. Сега новата директива ще се приложи според правното основание, свързано с под договора и ще се приложи за всичките 28 държави, а не както преди беше с някои изключения, като Обединеното кралство приложението на практика на това предложение ще допринесе за подобряване на пътната сигурност, безопасност, което е, е един от основните елементи на европейската транспортна политика. Все още твърде много европейци е, загиват е, ам, като жертви на едни неразумни шофьори, които не а, спазват правилата. И сега ще имаме политика, която ще улесни откриването, идентифицирането на тези шофьори и се надяваме да спасим много животи. Европейските граждани ще установят сега, че пътната безопасност не се спира до националните граници, а е на европейско ниво ще има списък на нарушителите на европейско ниво и всеки един от представителите на пътна полиция, в която е да била държава, ще може да идентифицира такова лице според този общ списък. Това слага край на анонимността на чуждестранните шофьори в дадена държава членка. Очаквам с нетърпение дебата този след обед. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега започваме с политическите групи. Господин Бах има думата за две минути. Госпожо председател, госпожо комисар, използвам тази възможност да Приветствам доброто сътрудничество между комисията и съвета. Няма съмнение, че безопасността по пътищата е приоритет за европейските институции. Само с трансгранично сътрудничество ще успеем да намалим броя на жертвите при пътно-транспортни происшествия до 2020 година. Това предполага по-добра инфраструктура, по-добра разяснителна работа и по-добра система за безопасност в пътно-транспортните средства извън тях. Много е важно тази директива да бъде прилагана във всички 28 държави членки, в това число Обединеното кралство, Ирландия и Дания. В момента 20 страни са транспонирали разпоредбите в националното законодателство и съм убеден, че останалите ще положат всички усилия да спазят е, срокът за транспониране. Много е важно също така всички е, шофьори да бъдат третирани по един и същи начин. Всички трябва да спазват е, законодателството. Престъпления като употреба на алкохол и превишена скорост са сериозен проблем навсякъде. Много важен аспект на адаптиране на разпоредбите и това е нещо, на което сме обръщали внимание. Въпросът за безопасността по пътищата засяга всички ни. За съжаление, в някои страни през последната година се увеличи броя на жертвите. Убеден съм, че, както каза докладчика, до ноември 2016 ще е изпълнила своите задължения и ще е представила доклад. Само така можем да сме сигурни, че европейското законодателство изпълнява своите цели. Господин Ертук. Благодаря, госпожо председател, господин, госпожо комисар, госпожо докладчик. Считам, че днес правиме една голяма крачка напред. Нарушителите на правилата по пътищата трябва да понесат отговорност за техните действия. Трябва да може да им се търси отговорност в 28-те държави членки. Нашата цел е нула жертви по пътищата. Наистина броя на жертвите намалява, но за това трябва да имаме една по-глобална стратегия. В момента положението е следното. Ако някой извърши нарушение в дадена държава членка, той може да бъде е, спрян и може да му се наложи някаква е, санкция. Но след какво, какво става след е, това? Къде ще бъде изплатена глубата? Защото в много, в много, в много случаи нарушителя отказва да плати своята глоба в друга държава членка. През 2016 година ще направим преглед на прилагането на правилата и тогава ще трябва да въведеме нови правила за да може нарушителят наистина да не може да се отърве, ако мога така да се израза вече, и трябва да плати своята глоба. Благодаря. Е, господин Вандален, две минути. Госпожо председател, всяка година 25 000 души загиват по пътищата на Европа. Това съответства на населението на един малък град. Има също така много ранени вследствие на такива катастрофи по пътищата. И с техния брой вече общия брой пострадали и загинали съответства на един средно голям град. Трябва да имаме по-интелигентни коли и също по-безопасни коли. Предложението има за цел да се борим с трансграничните е, нарушители. Европейската комисия започна една съдебна процедура, за да защити договорите. Наистина спешна е нуждата от подобна процедура и е, тук трябва да насърчим безопасността на пътищата в Европа. По този начин нарушителите могат да бъдат преследвани и наказвани. Имаме а, стандартни нарушения, като, например, управляване в нетрезво състояние, под въздействие на наркотици, нарушаване, а, преминаване на червен светофар и нарушаване на скоростта и други. Тук имаме за цел точно това да бъде зададено в системата. Разбира се, да се спазват и правилата, но и да информираме добре също цялото население, че е нужно да управлява е, разумно. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожо комисар. СЗО ни напомня, че ПТП са седмият по важност причинител на смъртни случаи и ще бъдат на пето място а, в тази класация до 2020 година, ако не предприемем спешни мерки. Трябва да предотвратим и карането с превишена скорост, да се използват а, каски, да не допускаме хората да карат пияни и така нататък. Наказанията трябва да се налагат. Мерките, които обсъждаме днес, имат за цел да подобрят сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в интерес на безопасността. Промяната в правното основание ще позволи Дания, Обединеното кралство и Ирландия да транспонират тази директива в своето законодателство. По този начин ще има сътрудничество за предоставяне на информация за е, автомобилите и нарушителите ще бъдат наказвани, независимо от това къде е регистрирана колата и къде е станало нарушението. Ще се засили сътрудничеството между държавите членки и в страните, в които тази дейност е децентрализирана. Крайният резултат би трябвало да бъде намаляване на броя на ПТП. В Европа има най-малко смъртни случаи поради автомобилни катастрофи на 1 милион души в света но е, трябва да положим допълнително усилия. Тря... Глобите трябва да се налагат независимо от това къде е извършено нарушението. И е, за това е необходимо да се обменя информация за регистрираните автомобили. Изчакваме средносрочния преглед и очакваме новото предложение на комисията през 2017 година с различно правно основание. Сега госпожа Килонен, минута и половина. Госпожо председател, скъпи колеги, Европейското единно транспортно пространство се нуждае от единни правила. Ние точно това разглеждаме в момента да създадеме еднакви правила които да бъдат приложени от всички по един и същи начин, като целта е всяко нарушение да бъде санкционирано, независимо къде е извършено нарушението в страната на регистрацията или в друга страна. Всички граждани трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Те са равни пред закона. Благодаря на комисията и съвета, които а, работиха по, по това досие, взеха необходимите мерки и парламента ще приеме съответно, съответния доклад, за да а, се постигнат еднакви правила в Европа превишена скорост, шофиране под въздействие на наркотици, шофиране с използване на мобилен телефон. Това са нарушенията, които трябва да бъдат забранени и санкционирани, за да намалиме броя на жертвите в Европа, но всички трябва да положат усилия, за да може наистина тази директива да бъде е, прилагана следващия за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на госпожа докладчика. И сега надявам се да приключим това досие което е, а, казахте, пример за сътрудничество. И е жалко все пак, че съвета води дълга битка относно правното основание. Това наруши сътрудничество, но що се отнася до а, средствата, с които разполагаме, вече имаме такива, Смятам, че е време да ги приложим на практика. Трябва да има също така преразглеждане през 2016 и да вървим напред. И по този начин се надявам, че ще подобрим сигурността в Европа. Но така или иначе не мога да нарека сътрудничеството образцово. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Лундгрен, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че правилата трябва да бъдат преосмислени, защото не функционират. Виждал съм как шофьори от чужбина смятат, че могат да се измъкнат от глобите, налагани от полицията. Мисля, че е малко трудно да се намери система глобите да се плащат. В доклада има много аспекти, които са много добри. Смятам, че е хубаво това, че е предвиден контрол – върху водачите, проверките трябва да бъдат съразмерни заедно с това. И смятам, че ние трябва да помагаме на полицията да извършва проверките. Само, че глобите трябва да се плащат на място, доколкото това е възможно, защото хората винаги ще търсят начини да се измъкнат и често ще успяват. Не виждам защо да няма кредитна карта, с която водачите да си плащат глобите. Също така, друг проблем са фалшивите шофьорски книжки. Оказва се, че можеш да си купиш книжка по интернет. Така че ние имаме нужда от много нови предложения. Господин председател, скъпи колеги, тази директива отново се обсъжда тук в пленарна зала, защото когато стане дума за преследване на нарушителите, политиците винаги са целенасочени. Това е единствения начин за борба срещу нарушителите. Защо обаче да не се обърнем и да не се консултираме с Асоциацията на автомобилистите, както го правим при разглеждане на други проблеми? Може би трябва да разгледаме и проблемите с инфраструктурата. Да, скъпо струват поправките на пътищата, а, а радарите е, докарват много пари в бюджета. Смятате ли, че е, чече, чеченските е, шофьори, които убиха една а, е, млада жена в Ница миналата преди няколко седмици, се тревожат от това, че ще им, ще им отнемат точки от а, талона. Те въобще нямат а, книжки. Трансграничните наруш, нарушения са е, ежедневи. Ние искаме да има гъвкавост за обикновените е, водители, но да има нула толерантност за нарушителите и престъпниците. След господин Ваннер. Е, Първо, искам да благодаря на докладчика от е, социалистите и демократите. Пътната сигурност в Европа е една много обширна тема господин Вандал също го каза. А, много хора, 25 000 души загиват всяка година по пътищата на Европа. Това е огромна цифра и за това трябва много бързо да намалим жертвите. И моята група счита, че тази тема трябва наистина да се разгледа тук, да го приключим и да преминем към прилагането на практика на тези разпоредби. Въпросът с трансграничните нарушения по пътищата е изключително важен, особено от известно време насам. До сега цареше безнаказаност. Сега вече няма да е така. И що се отнася до происхода на това предложение, вярно, доста време вече се обсъжда това досие. Имаше доста юридически пререкания. Но, знаете, тук говорим за 8-те най-често срещани такива нарушения. Но също и за други, разбира се, най-важното е да обменяме информация за нарушителите. И също трябва да се спрем на транспонирането и после вече на прилагането на практиката, както каза и колегата Ейкаут. И трябва обаче да си замислим и за а, системите, които ще трябва да се свържат. А, информатичните системи, за да не може някой да се изплъзне през дупките на мрежата. и също трите държави изключения да бъдат включени. Сега госпожа Андерсън, две минути. Приветствам тези мерки, и приветствам подкрепата на комисаря. Но искам да кажа, че става дума за възпиране, добро управление, а не за регламентация, която създава тежести. Става дума за сериозни нарушения. Както знаем, скоростта е най-важният фактор за една трета от смъртоносните катастрофи и е отежняващо обстоятелство в други происшествия. Така че трябва да се захванем с този проблем. Знам, че в моята страна е, този въпрос не е приветстван е, и някои настояват да не се бъркаме. Призовавам правителството да промени мнението си и да се опитат да приложат на практика по-бързо разпоредбите. Има много доказателства за практическите аспекти в, в, в околовръстното шосе на Лондон чуждестранните коли се движат с два пъти позволената скорост. В Франция 500, повече от 500 души с автомобили регистрирани в Великобритания не плащат глоби. Това говори за необходимостта да предприемем повече мерки за повишаване безопасността на движението. По-конкретно трябва да направим така, че условията, условията по пътищата да се подобрят финансирането на, на средства с европейски, на, на проекти с европейски средства не трябва да бъде за всякакви проекти. Инфраструктурните проекти са приоритет. Има въпрос с синя карта. Той към госпожа Андерсън ли е? Госпожа Андерсън, приемате ли въпрос с синя карта? Заповядайте, господин Ропе. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че обменът на информация ще ни помогне да намалим броя на нарушенията. Интересуваме обаче следното, дали задължителното изискване да се кара да задължението за използване на коли, пригодени за ляво и дясно движение, няма да повлия отрицателно върху безопасността по пътищата. Това е въпрос, който се обсъжда сериозно в моята страна. Така че технически, когато инфраструктурата и бъдат приложени на практика мерки, е, въпросите, свързани с автомобилите за ляво и дясно движение, да бъдат отчитани и водачите да бъдат предупреждавани на границата. Това въжи както за Обединеното кралство, така и за континента. Въпросът е много интересен и смятам, че всички ние, които имаме отношение към транспорта и безопасността на пътищата, го осъзнават много добре. Господин Златовски е следващия оратор за минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа, свободата на предвижване на територията на Европейския съюз е едно от най-големите постижения на в Европейския съюз. Но тези, които а, използват европейските пътища, трябва да бъдат отговорни за извършените от тях нарушения. И съответно трябва да разполагаме с необходимите инструменти за борба с нарушенията и престъпленията. Да казваме, че не познаваме адреса на нарушителя, е извинение, което не може да бъде меродавно днес. В Полша броя на пътно транспортните нарушения е много голям, броя на жертвите е голям и а, ние много ние се, ние се радваме, че е, ще бъдат взети допълнителни мерки. Голям брой от тези нарушения и тези престъпления се извършват от чужденци по полските пътища. Така че необходимо е да можем да наказваме нарушителите, независимо от страната им на происхода. Обединеното кралство Ирландия и Дания вече ще бъдат включени в цялостната система след периода на, на изключване. По, по този начин ще имаме единни правила в Европа и се радвам, че много държави членки вече прилагат пряко различните правила. Бих искал също така да а, привлеча вниманието ви, че тези правила трябва да, да въжат също така и в съседни на Европа държава. Господин... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да поздравя докладчеца Яла Сендер за бързата и качествена работа. Събрахме се в сроковете, определени от съда, и по този начин избягваме юридическа празнота. Това е текст, който е много важен за цяла Европа. Във Франция 21% от засечените нарушения на скоростта, също така и минаване на червен светофар, са от чуждестранни шофьори. И всички трябва да бъдат третирани по един и същи начин и съответно да има един общ списък и да има също така един общ правилник за шофиране в Европа. А също трябва да гарантираме, че тези хора, нарушителите, ще си плащат санкциите. И ние чакаме с нетърпение, госпожо комисар, за вашето предложение за преразглеждане, което трябва да излезе през 2016, както и за санкциите, които предвиждате. Сега госпожа Сеймур, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Това законодателство е пример за грешките на Европейския съюз. Създават се дублирано законодателство без да дава резултати. Години след въвеждането на предишната директива много държави членки не могат да обменят необходимите данни нито пък могат да обменят трансгранична информация. Това законодателство просто е нереалистично полицията на Обединеното кралство не разполага с възможностите да проследява нарушителите. Данните могат да бъдат съхранявани на, в, в, на границата. Поне когато този, който напуска Обединеното кралство, може да бъде спрян и наказан и изискванията за разходи за стандартизация на а, законодателството е невероятно. Езиковите бариери водят до липса на безопасност. Това законодателство ще съде повече а, проблеми, отколкото решение. Както беше казан един англичанин, Обмяната на такава информация ще, бъде напълно неудачна. Това е въпрос, който следва да се решава на национално ниво. Този въпрос може да бъде решен в Великобритания само от партията ЮКИП. Госпожо Сеймор, има въпрос с синя карта за вас от господин Корти. Госпожо депутат, вашите аргументи биха били смислени, само че вашата страна има Ирландия, има, вашата страна има юрисдикция и в Ирландия там се включват пътища, и които не позволяват да се осъществява граничен контрол. Не смятате ли, че е необходимо да има някаква система, която да направи така, че шофьорите да спазят своите задължения? Госпожа Сеймор има думата. Да, трябва да има някаква система, но тя трябва да бъде в компетенциите на държавите членки, а не на Европейския съюз. Господин Майер, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Безопасността по пътищата е проблем от огромно значение. Както казаха преждеговорящите, това е проблем, който е от огромно значение за всички политически групи. Това въжи и за моята родина Австрия, която е страна, в която се осъществява много голям транзит от запад на изток и обратно. Така че ние приветстваме приемането на нови правила. 4 милиона от 5 милиона нарушения в Австрия се извършват от е, чужденци. Някои държави членки все още не са транспонирали директивата Италия, Гърция и други. Същевременно обаче питам се дали всички държави членки е, ще желаят да транспонират и е, приложат правилата, разпоредбите, е, залегнали в тази директива. Но правилата трябва да бъдат единни. Единни за всички държави членки. Всички държави членки трябва да транспонират директивата, защото в противен е, случай само едни граждани ще прилагат правилата, а другите просто ще бъдат безотговорни и ще продължат ненаказано. Господин Кок. Благодаря. Наистина текстът е много важен за подобряване на безопасността по пътищата в Европа. Всички сме съгласни с това. Все още има твърде много загинали по европейските пътища заради нарушения. Има също така и много а, тежко ранени. И тези нарушители, тези а, престъпници, така да ги наречем, а, всички ги знаем. Знаем кои са нарушенията, а именно а, превишена скорост, а, това, че не се слага колана и също не спазване на светофара и а, управляване на трезво състояние или под въздействието на наркотици тези а, престъпници, тези нарушители трябва да бъдат наказани без значение в коя страна се извърши нарушението и от коя страна идва нарушителя. Не трябва да има безнаказаност. Трябва да се създаде една мрежа за обмяна на данни, която да позволява да се е, следят номерата на колите в, от органите на пътна полиция по, в цяла Европа. И а, правното основание беше адаптирано след решението на съда и от тук нататък няма да има други дерогации. Дания, Ирландия и Обединеното кралство няма да бъдат изключени от тази директива. Безопасността на пътищата не трябва да спира на границите на една държава. Това е а, фундаментално право на европейските граждани. Все още сме доста далеч от целта. Има още много работа. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Демонте, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Предложението, както знаем, е последствие от директива, която беше анулирана от съда, тъй като правното основание беше погрешно. Това предложение е нова стъпка напред към европейската интеграция, тъй като предвижда обмен на информация за пътно-транспортни нарушения като превишение на скоростта гарантира, че нарушенията няма да останат ненаказани и всички граждани имат равни права и задължения. Разбира се, правилата трябва да се спазват от същи. Онзи, който получава уведомление за нарушение, трябва да си плати глобата, независимо от това къде е извършено нарушението. Всяка държава членка при приема туристи от други страни. Следователно трябва да може да се обменя информация. Това е в интерес и на безопасността, и на защита на потребителите. Слага се край на безнаказаността и Желателно е директивата да се преразгледа. Аз смятам, че трябва да се промени правното основание. Това е изключително важно, за да бъдат информирани гражданите за безопасността на движението. Госпожа Майснер за една минута. Благодаря, госпожо председател. До не отдавна беше много лесно човек да извърши нарушения, пътувайки в чужбина, без да носи отговорност за тях. Но пътно-транспортните происшествия застрашават живота на другите и ние не можем да подминеме този факт с лека ръка. Така че е, време е да бъдат взети мерки за преследване на нарушителите. Държавите членки трябва да разполагат с необходимите за това инструменти. Искаме Европа да бъде пространство на свободно придвижване, но същевременно трябва да има единни правила които да въжат за всички и за всички държави членки. Искаме мобилност, искаме свобода на движение, но не искаме нарушителите да останат ненаказани. Затова ще подкрепиме комисара за прилагането на този текст, господин Гол. Мерси, мерси, мадам. Благодаря, госпожа председател. Вашето произведение до някъде напомня на една поема на Буало, един известен френски поет, именно за това колко пъти сме правили и преправили предложението. И това, което вие правите тук, вашето предложение е свързано с това, което наричаме да пием вода. И тази директива беше приета въз основа на погрешно юридическо основание. И, ако, и това всъщност ни казва и съда. И забелязвам, че тук сте включили нарушения като ам, за това, че не, шофьорът или другите пътници не са се закопчали колана а, вижте това вярно, поставя а, живота на пътуващите в това превозно средство а, под риск, но това не поставя под заплаха останалите участници в движението. И преди 4 години, мисля, че вече пак разисквахме нещо подобно. В Люксембург, където беше подписан Примския договор и директивата беше транспонирана в люксембургското право, се установи, е, че тези, които а, са висшестоящи, без значение какво нарушение са направили, а, винаги се изпълзват от закона и всъщност това, което трябва да платят като санкция, се разпределя между другите древни нарушители. Така че ако а, ще правим наистина законодателство, добре. Но ако просто ще задействаме машината, за да хвърляме а, прах в очите на другите, няма нужда. Госпожа Клон, да, трябва да имаме подходяща подходящо правно основание и да премахнем безнаказаността, която до сега съществуваше. Тази директива е насочена към безопасността. Радвам се, че всички политически групи подкрепиха директивата в Комисията по транспорт, чието член съм и поздравявам госпожа Сендер и господин Бах. Според оценка на въздействието, тези нови предложения ще предотвратят е, около 300 хиляди смъртни случаи по пътищата. Е, мисля, че това не е маловажно. Да не забравяме и е, ужасяващите травми. Общата ни цел е да не допуснем увеличаване на смъртните случаи поради е, нарушения. Тук се спомена въпроса за коланите. Смятам, че децата, те трябва да са задължителни е, за децата. Постигнахме сериозен напредък. Знам, че това е един от вашите приоритети, госпожо комисар, да се намери брой на смъртните случаи. От 96 е, от 96-та година насам броят на смъртните случаи непрекъснато намалява. Престои обаче още много работа е, и очаквам да продължи работата ни в интерес на безопасността по пътищата. Благодаря, госпожа Лукашевска. Има думата за минута и половина. Не, извинявам се. Всъщност става дума за госпожа Сенхалова, която има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Бих искала да благодаря на докладчика ние Саяла Сандър за отлично извършената работа и за това, че свърши много работа в кратък срок. Става дума за една директива от огромно значение, която е абсолютно необходима за приложението на различните разпоредби. Текстът, с който разполагаме, е пряко последствие от решението на Европейския съд относно правното основание. Но Всъщност основното е да бъде, нам, нам, да бъде намален броя на жертвите в Европа и е, директивата има за цел да е, санкционира нарушения, които водат до е, смъртни случаи или до наранявания на участниците в движението по подреба на наркотици, неползването на каска и така нататък. Ще преследваме всички нарушители, включително унези, чието автомобили са регистрирани в друга страна. Всички трябва да бъдат третирани по един и всички начин. Благодаря ви за извършената работа. Госпожа Лукашевска. Пани Преводничонца, пани комисаж, проблем без... Благодаря, госпожа председател. Безнаказаността на чуждестранните шофьори това е нещо, което се дискутира навсякъде в медиите, в правителствата, дори и гражданите много често засягат тази тема. И никой не е удовлетворен от настоящата ситуация. Статистиката на Европейската комисия говори за нарушенията и показва, че стотици, дори хиляди чужденци допускат такива нарушения и а, процента на тези хора е много по-висок, отколкото процента на нарушителите от съответната държава. А, също стотици е, души загубват живота си по нашите пътища и ние трябва да си дадем сметка, че дори и законодателството да бъде по-добро, ако шофьорите считат, че са безнаказани, нещата няма да се променят. Някои нарушават за един и същи ден десетки правила в една и съща държава, защото знаят, че нищо няма да им се случи. И за това приветствам тази директива, този обмен на трансграничен обмен на информация ще бъде добре дошъл, процедурите ще се ускорят и и ще се подсили този номен информация и ще се спре безнаказаността. Всички шофьори ще бъдат третирани еднакво, без значение на тяхната националност. А сега госпожа Свича, минута и половина. Svakako želim se i ja pridružiti ovoj raspravi i želim podržati ovu direktivu. Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Сендер. От една страна ние се борим за демография, за демографски промени, от друга страна броят на жертвите от ПТП е много висок. Мисля, че е, е недопустимо да се нарушават правилата в друга държава членка безнаказано. Всички 28 държави мерки трябва да спазваме тези правила. Надявам се, че Великобритания, Ирландия и Дания също ще ги спазят. С тази директива до 2020 година ще спаднат с 50% броя на жертвите. Заедно с това сътрудничеството между е, комисията, парламента и съвета е добро, но трябва сътрудничество и между държавите членки. Не само по въпросите на безопасността по пътищата, но и във всички области. Мерките за сигурност е, предполагат и подобряване на инфраструктурата е, подновяване на автомобилния парк. С всички тези мерки ние ще осигурим повече безопасност. Вече границите няма да бъдат пречка и благодаря за това предложение. Благодаря. Започваме процедурата за спонтанните изказвания. нарушенията по пътищата трябва да бъдат санкционирани. За това трябва да има полицейско сътрудничество, което да има трансграничен характер сигурността по пътищата е приоритет за Европа, тъй като нашата цел е да намаля, да се намали броя на смъртните случаи по пътищата по 20, с 25 000 до 2020 година. Това е, е и целта на гражданите, които са гласували за нас. Също времено обаче е важно да се подобри европейската инфраструктура, пътна инфраструктура. Европа почива на принципа на свободното придвижване. Да, свободно придвижване на лицата, но същевременно трябва да има и необходимите необходимата възможност инфраструктура за това. Инфраструктурата също е много важен елемент защото е свързана с защита на човешкия живот. Също радваме се, че има а, и а, такова прав, ново правно основание за нарушенията. А, според нас, нарушенията от а, не жители на дадена държава а, са много повече от тези на жителите, особено що се отнася до превишената скорост нарушенията на пътния правилник се дължи най-вече от тези чужденци се дължи най-вече на факта, че местната пътна полиция не знае адреса и не знае координатите на тези шофьори. И не може да ги накаже. Целта е да променим точно това, за да не продължаваме да плачем и да оплакваме жертвите. А сега господин Явковчич. Отма на почетку, поштована povjerenice, е, изразите... Благодаря. Искам да изразя своята подкрепа и да благодаря на докладчика. Онова, на им, на което колегите не обърнаха достатъчно внимание, е свързано с взаимоотношенията между държавите членки и, Шве... и Швейцария. Знам, че говорим за 28 държави членки. Е, смятам обаче, че е много важно да се води разговор с Швейцария, Сърбия и Босна и Херцеговина. В крайна сметка това са транзитни страни. не бих е, искал да бъда е, сниман с камера, ако е, не съм нарушил правилата. Но така или иначе тези страни са страни за транзит и следователно трябва и с тях да се води диалог. Господин Виегас. Essa discussão decorre de uma confusão sobre. Това е. Мис, мисля, че имаше някакъв проблем с, с правното основание, но беше време да правиме е, нещата и го направихме. Е, Също време обаче трябва да разполагаме с е, необходимите гаранции за защита на данните. а, път, пътните, пътнотранспортните нарушения имат много а, причини, но а, трябва да се засили и публично-частното партньорство за подобряване на инфраструктурите на, а, е, в Европа, включително и подобряване на вторичните второстепенни пътища, които са проблем в Европа. Следващо. Е, спощована комисарка, е, лепо поздравли. Госпожо комисар, добре дошли на вас и вашите екип тук в парламента. И аз искам да се присъединя към колегите, които подкрепяха усилията на комисията за гарантиране на по-добра безопасност по пътищата. Смятам, че директивата е стъпка в правилната посока, но а, повече мобилност означава и повече безопасност. И за това имаме нужда от механизми, които да гарантират тази сигурност. Обмяната на информация със сигурност е стъпка напред. И също искам да подкрепя и тези, които казват, че трябва тази информация да бъде предавана по безопасен начин. Нека да добавя и още нещо, което също е много важно за подсилване на безопасността. И а, това засяга санкциите. Санкциите могат да бъдат ефикасни само ако постигат целта си особено при пътните е, нарушения. Там трябва наистина да ги приложим на практика, за да може да има наистина резултат. Grazie Presidente. Il Parlamento europeo su... Благодаря. Днес Европейския парламент трябва да приеме нова директива за обмен на информация при пътно-транспортни нарушения преди 1 май 2015 година, за да не възникне правен вакуум. Сегашната директива след влизането си в сила успята да намали броя на пътно-транспортни происшествия с фатален изход. Необходимо е обаче да има правна сигурност. Независимо от това, че сме тръгнали по правилния път, за да намалим броя на жертвите за 2020 година, економическата криза доведе до увеличаване на броя на жертвите поради влушаващото се качество на пътната инфраструктура. Е, недопускането на дискриминация и на безнаказаност е приоритет за Европейския парламент. Сега давам думата на госпожа комисаря Булц. Заповядайте. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, Приветствам тези разисквания и те ми показват, е, че ние сме заедно в амбициозния си план да се борим за безопасност по пътищата. Мога да потвърдя пред всички и от името на всички, че не можем да допуснем нито една жертва по пътищата. Позволете ми да отговоря на някои от въпросите, поставени по време на дебатите – Първо, съвсем накратко за личните данни. Много сериозно се гледа на защитата на личните данни. Процедурите се спазват, така че основните права са напълно гарантирани. Но вие изразихте едно безпокойство, което аз поделям. Разбира се, сега правим едва първата крачка и те първа ни предстои дълъг път. Комисията ще се съсредоточи върху практическото изпълнение. Ще изготви доклад за съвета и парламента относно приноса си за безопасността по пътищата. Оценката ще излезе през 2016 година и ще даде възможност да се вгледаме в тези въпроси, които вие поставяте. Ще видим дали е необходимо Например, да се разработят общи стандарти за съоръженията за безопасност, хармонизирането на правилата за движение по пътищата и дори евентуално критерии за процедурите при неплащане на наложени глоби. Знаем, че този въпрос е изключително важен. Трябва обаче да видим какво ще ни донесе до сегашния подход? Може да се окаже, че той има достатъчна възпираща сила и променя поведението на хората. Ако не, мога да ви уверя, че комисията без колебания ще предложи допълнителни мерки от типа на тези, които току-що изброих. Някои държави членки вече са транспонирали а, е, директивата в националното си законодателство, остават още 6. Работим с тях в тясно сътрудничество, за да направим оценка на необходимите стъпки. Позволете ми в края да ви благодаря още веднъж за чудесното сътрудничество и ще продължим да работим съвместно по въпросите, по които говорих. Разбира се, разчитам и на вашата подкрепа, за да постигнем положителни резултати, а за това се надявам на положителен вод утре. Благодаря. Сега госпожа Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Булч. Аз съм убедена, че ще работим много добре и слушах много внимателно вашите коментари. Те бяха многобройни. Говорите, че трябва да задълбочим нашата работа, да изчистим, да изгладим текста. Акцентът естествено е върху безопасността по пътищата и ако ние не следим да работим по тази тема всеки ден, ще направим отстъпки хората загиват по пътищата и проблемите са свързани и с колите, и с състоянието на пътищата, и с участниците в транспорта. И ние трябва да си поставим цел не само да намаляваме броя на жертвите, целта е да ги намалим двойно до 2020, но да намалим и инцидентите по пътя. И експертите е, считат, че с помощта на директивата ще може да се намали броя на жертвите с е, около 4000 на година. Което означава едно много е, солиден брой хора. Ще бъде облегчен също и трафика. Докладът от 2016 година трябва да бъде подкрепен с предложения в посока на подсилване на съществуващите мерки. В момента замисляме сериозни промени. Европейските граждани трябва да могат да се движат по пътищата и да се чувстват напълно защитени. Благодаря госпожо докладчик. Колеги, нека да ви поздравя за дебата, защото сътрудничеството означава и повече безопасност по пътищата. И да не забравяме, става дума за човешкия живот. С което приключваме този дебат по вашия доклад и ще го гласуваме утре. Отново поздравления и добре дошла на заместник е, председателят на комисията, госпожа Могерини.